Благодаря. А сега гласуваме по първия доклад. Доклада на господин Мендес да по решението да не се свиква конвент за преразглеждане на договорите по отношение на преходните мерки за състава на Европейския парламент. Ще преминем към поименно гласуване по цялото решение. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Гласувахте ли? Край на гласуването. Решението е одобрено. Следващата точка е, е доклад по, на господин Мендес Виго по преходните мерки за състава на Европейския парламент. По 11-то изменение по именно гласуване, моля гласувайте. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърля се. Преминаваме към изменение трето за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. 12-то изменение отпада. Преминаваме към четвърто изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. По точка 5, 14 е, изменение за, против, въздържали се, приема се. Изменение 2 по именно гласуване, моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към 13-то изменение. Отново по именно гласуване. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Изменение 5 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Нека да направим електронна проверка, за да сме сигурни. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Действително отхвърля се. Шесто изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Резултатът е изменението се отхвърля. Седмо изменение за, против, въздържали се, приема се. Осмо и девето отпадат. Изменение 10 за а, поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. А сега гласуваме по така изменената резолюция. Моля, гласувайте поименно. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Поздравление на докладчика. Следващата точка по дневния ред е гласуване по седем предложения за резолюции по положението в Киргистан. Осно изменение от господин Салафранка. Да, благодаря, господин председател. Както каза колегата Брок, но той не може да е днес тук с нас, не присъства и от него име казвам, че това е алинея 5, изменение към алинея 5, да се добави просто и ви чета на английски. Просто политическа отговорност да се добави. Благодаря. Има ли възражения? Не виждам. Възражения? Тогава нека да гласуваме по това основно изменение за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към изменение първо за, против, въздържали се, приема се. Второ устно изменение от господин Бартолоци. Прего. Presidente, si tratta di un emendamento orale al punto 13 аз имам устно изменение в 13-та алинея, а именно, че комисията следва да анализира ситуацията и да реши дали е уместна хуманитарна помощ. Благодаря. Благодаря. Има ли възражение? Не виждам възражение. В такъв случай нека да гласуваме за. Против? Въздържали се? Приема се. Гласуваме по цялата резолюция за. Против? Възражали се. Приема се. А сега гласуваме по предложение за резолюции, подадени от 6 политически групи за електрическите автомобили. Изменение 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. След това към точка 4 е разделно гласуване по първата част за, против, въздържали се, приема се, по втората част за, против, въздържали се, приема се. По точка 6 Изменение 1 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Everybody's voted. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. По точка 6 разделно гласуване. По първата част за, против, въздържали се, приема се. По втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, нека да направим електронна проверка. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Точка седма. Моля, гласувайте за, против, въздържали се, приема се. Точка 8. Изменение 2. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. Мотив преамбила С. Разделно гласуване на две части по първата част. За, против, въздържали се, приема се по втората. За, против, въздържали се, приема се. А сега гласуваме по така изменената резолюция. За, против, въздържали се, приема се. Поздравления! Now the next item is the vote on a motion for Следващата точка е гласуване по предложение за резолюция от Комисията по економически и парични въпроси за групово освобождаване на моторните превозни средства. За, против, въздържали се, приема се. Поздравления! Репорт by Mr. Peterle on the Commission's communication. Доклада на господин Петърле за е съобщението на комисията относно действията срещу рака. Това е следващата ни точка. Отново по цялата резолюция за, против, въздържали се. Приема се поздравление на докладчика господин. By... Преминаваме към гласуването по доклада на госпожа Тоя за прилагане на информационните комуникационни технологии за прехода към енергийно ефективна економика с ниска въглеродна интензивност. Гласуваме по точка 55 на първата част за, против, въздържали се, приема се, втората част за, против, въздържали се. Мисля, че трябва да направим електронна проверка. Моля, гласувайте. Everybody's voted. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. А, приема се е, разликата от 5 гласа. 304 гласа за и 299 против. Изменение. Извинете, точка 61 за, против, въздържали се. Нека да направим отново електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. А сега гласуваме по цялата резолюция за, против, въздържали се, приема се. Поздравления на госпожа Тоя. The, the Преминаваме към гласуването на доклада на господин Проди по Бялата книга на комисията Адаптиране спрямо изменението на климата. Европейска рамка за действие. Давам думата на докладчика преди гласуването. Господин Проди, имате думата. Грация, президенте. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Климатичното изменение Климатичното изменение е реална, действителна заплаха и трябва да сме готови да го посрещнем. Въпреки, че проявленията на нашите държави са различни – влушаването на състоянието, на качеството на екосистемата ще се отрази на економиката, а и на гражданството. В миналото вече говорихме за необходимостта от климатична дипломация, от климатична правда и дойде време да вземем отношение, твърда позиция. И не само позиция, а лидерска позиция трябва да бъде тази наша позиция. Това ще се отрази на економическите, на социалните, на политическите процеси. Местните регионални власти имат съответната тежест, трябва да носят съответната отговорност на действащи фактори, особено когато става дума за възможности за технологично развитие. С тази бяла книга всъщност стимулираме създаването на асоциации, граждански организации и всякакъв вид форуми, които да работят в тази посока. Всеки квадратен метър от нашата територия, от нашата земя, трябва да се опазва водата, почвите, въздуха, да се избягва разрушаването на нашето екологично наследство. Подходът трябва да бъде системен, особено когато става дума за альтернативни енергии. Благодаря на всички, които съдействаха с, с написването на този доклад. Благодаря. Благодаря, господин Проди. Сега преминаваме към гласуването по първо изменение на две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. По втората част за, против, въздържали се, приема се. По точка 41 за, против, въздържали се. Електронна проверка. Моля гласувайте край на гласуването. Приема се. Второ изменение по именно гласуване. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се с 305 на 295 гласа. Преминаваме към точка 67 за, против, въздържали се. Нека да направим отново електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към трето изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Точка 68. За. Против. Въздържали се. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се с 297 на 293 гласа. Съвсем малка разлика. Изменение 4. За. Против. Въздържали се? Отново, нека да направим електронна проверка. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Не, не са гласували всички. Моля, гласувайте. Всички гласуваха. Добре, край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Точка 73. Разделно гласуване по първата част за, против, въздържали се, приема се. По втората част за, против, въздържали се. Нека да направим електронна проверка отново. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. А сега гласуваме по резолюцията като цяло. За, против, въздържали се, приема се. Отново поздравления на господин Проди. Следващата точка на господин Коцолино защита на финансовите интереси на общността при борбата с измамите. Изменение първо. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. Като цяло гласуваме по резолюцията за, против, въздържали се. Приема се. Поздравления за господин Коцолино. Преминаваме към следващата точка на господин Дойч. Годишен доклад по е, ЕЦБ. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Последната точка от днешното гласуване. Резолюцията свързана с актовете на насилие в Йос, Нигерия. Имаме няколко из устни изменения. Първо от госпожа Кил Нилсън. Беше казано, че всъщност към устното изменение, към алинея номер 6, трябва да се добави следното. Прикамва е, властите в Нигерия да отмени скорошното решение на някои областни управители на Нигерия, с които се екзекутират осъдните на смърт, за да се облегчат свръхнаселените затвори. Това е грубо нарушение на човешките права и прикамва тези областни областни управители да се сдържат и да продължават да прилагат е, мораториума, който е, е, е фактически и напомня, че прилагането на смъртната присъда противоречи на международните ангажименти на Нигерия. Благодаря ви. Е, има ли възражения? Няма възражения, следователно е, пристъпваме към гласуване за, против, въздържали се. Приема се. Сега, господин Качмарек, искате да направите устно изменение към Алинея 7. Заповядайте. Господин председател, става въпроса за следното. Трябва свободата на мисълта да бъде спазена. Това е една тема между връзките между Нигерия и Европейския съюз. Това е заложено и в преговорите от Котоно. Има ли против? Не. Сега преминаваме към гласуване. Приема се. Сега пристъпваме към гласуването на резолюцията за, против, въздържали се. Приема се. Okay, yeah, yeah, yeah. So colleagues, и така, Колеги, в момента е 11.30. Разполагаме се около 25 минути, докато вице-президента на Съединените щати господин Байдер дойде. И за това ви предлагам да пристъпим към обяснение на вота до 11 без 5. Обаче, ако обичате, върнете се в залата към 12 без 10 или 12 без 5, за да може всички да бъдат на лице и да можем да окажем приема, който подобава на заместник на вице-президента на Съединените щати.